веждаме фалшиви новини. Не! От вас излиза пропагандата, за която плаща европейския данъкоплатец. Вие се затваряте в кули от слонова кост и не сте в час с потребностите на гражданите. Вие не се вслушвате в това, което казват хората. Продължавайте по същия начин. Не си правете самокритика Продължавайте да развивате теории на конспирациите, а ние ще защитаваме гражданите и интересите на нашите държави с гордо вдигната глава. Давам думата на колегата Краснодемски за една минута. Благодаря много, госпожо председател. Отново дебатираме позната тема позната и значима. Но дебатът може би не е толкова необходим. Оставам с впечатление, че Европейския парламент попада в плен на теория за конспирацията, защото всички резултати, които не, не отговарят на очакванията на големите партии, партии според тях са резултат от вмешателство. Трябва да мислим за друго, за, е, за други вмешателства, вмешателства предизвикателствата на руските е, сили и руското влияние в Германия, в Германската социал-демократическа партия. Ще спомена Герхард Шройдер и Газпром върху е, френския президент Макрон, както разкриват неговите изказвания пред економист. Това са сериозни проблеми, които също трябва да обсъдим. Корегата Зархалехуш. Две минути. Eh, Благодаря ви. Поздравления за комисаря, за това, че вече е част от новия екип комисари. Намеси има, но има и стратегии. Един план не е самоцелен. Ако се цели да се подкопаят демократичните ценности в нашия Европейски съюз, така както а, виждаме, че те се опитват да правят, ние трябва да направим нещо по въпроса. А, използват се национализъм, популизъм. За щастие, нашите демократични системи, нашият съюз, основан на демокрацията, ще ни помогнат. Понякога чуваме странни неща. Някои от колегите казват, че Ангела Меркел се намесва като външен човек в политиката. А, време имаме предизвикателства като Русия и Китай. Това са на практика екзистенциални предизвикателства. Намесата не се случва само а, по социалните медии, случва се в медиите, посредством финанси, фалшификация, дезинформация, в различни а, организации и политически партии, които биват прикривани. Не е тайна за никого, че в Европа вече сме наясно с присъствието на шпиони и на руски агенти в най-различни държави членки. Последно това се случи в Испания – какво се получи, това доведе до съдебно разследване на дейността на тези агенти в Каталуния. Във връзка с незаконния референдум през 2017. Това действително е голяма заплаха. Комисаря, като защитник на договорите, трябва да не забравя това. Трябва да бъдем активни, да използваме всички налични инструменти, за да се преборим. И трябва всеки да поеме своята отговорност, за да можем да реагираме на тази заплата. заплаха. Благодаря. Благодаря, господин Пицула. Има една минута. Драго ми е, що ова тема опет долази на нашу... Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че тази тема е отново в нашата програма, независимо от инициативата на социалистите и демократите за създаване на специална комисия, която бе отхвърлена наскоро. При всички избори в държавите членки забелязваме мащабите на този проблем. Последният случай бе в Великобритания. Не е допустимо дигитални платформи без да проверяват истинността на това, което публикуват, да публикуват информация срещу заплащане. Гражданите отчитат този проблем Две трети изразяват загриженост. Не трябва да се ограничаваме само до превенцията на разпространението на фалшиви новини. Трябва да се занимаем с финансирането на политически кампании. Затова за пореден път призовавам за създаването на анкетна комисия по темата. Свободните избори са основата на демократичния процес. ЕС трябва да намери конкретен отговор на този проблем. Благодаря. Колешката Гипсън, една минута. разглеждайки въпроса, чувствам, че аз откривам кои са основните врагове в филм за Джеймс Бонд. Всичко се свежда до Стив Бенен, който ясно заявява, да за, че насърчава на национал, националистични движения да завземе света. Той се крие зад Кембърт аналитика за една пропагандна машина за фалшиви новини има данни и обвинения за мръсни пари, е, както и за фалшиви новини, за да въздейства на определени хора. Ясни са доказателствата, че това е. Той повлия на резултатите от е, референдум за е, Брексита. Той стои за Доналд Тръмп, Борис Джонсън и Найджел Фараш, наливайки мръсни пари в тези кампании. Това не е страт... Е, филмов сценарий, това е стратегия, която заплашва демокрациите като такива, От нашата култура и нашите свободи. На това трябва да се сложи край. Е, колежката Чалмс. една минута. Благодаря. Днес обсъждаме намесата от чужди страни в нашата демокрация и избори. Тази тема е изключително актуална в е, моята страна, Великобритания. Всички говорихме за лъжи днес. Е, моите, а, моята реч ще а, съдържа три факта. Първо, на 17 октомври нашите служби за сигурност и Комисията по сигурност в парламента финализира доклада за намесата във връзка с референдума за Брексит. Този доклад трябваше да се а, публикува в рамките на 10 дни. Факт 2. В този доклад се казва, че наистина Русия може да е повлияла. И се а, спекулира за връзки, се обсъждат връзки между Борис Джонсън и други органи. Факт 3. Има отказ да се откаже този, да се откаже публикация на този доклад. Какви са а, извиненията на Борис Джонсън? Твърди се, че те са невалидни. Какво има а, Борис Джонсън да крие? Това е моят въпрос. Благодаря. Колежката Лапорт, минута и половина. Колеги, Скъпи колеги, когато разглеждаме въпроса за външното вмешателство в нашите избори, непрекъснато говорим за Русия. Така оправдаваме санкциите срещу Русия. Като че ли студената война е още актуална. Забравяме вътрешното вмешателство в нашите демокрации. Няма санкции срещу правителството на Виктор Орган за нарушение на правата на човека, на върховенството на закона – Европейския парламент нищо не прави за фундациите на Сорос и неговите политики. Също Европейския парламент е против всякакви повторения на сценария Брексит. И същевременно се контролират данни, които са доста съмнителни, което се равнява на цензура и това пак е Европейския съюз. Мисля, че всяка информация, която не е част от вашата политика, се обявява за фалшива. Европейския парламент също извършва вмешателство, така че няма никаква легитимност да се изказва и бори срещу този проблем. Благодаря. Много моля, имайте предвид, че при това високо темпо преводачите не могат да предадат вашите мисли, казва председателката. С, те, с това госпожа Томашич, една минута. Благодаря, госпожо председател. Вмешателството на чужди държави в избирателните процеси в Европа национал, на национално или е, европейско ниво не е нищо ново. Чужди сили винаги са се опитвали да влияят на европейски държави. Сега обаче идват на дневен ред, излизат технологиите. Средствата са различни, намеренията едни и същи, затова ние трябва да се пазим от чуждо страстно влияние върху нашите в нашата политика. Гражданите стават мишена на пропаганда и то подвеждаща. Точно толкова важно е обаче ние да не премълчаваме собствените си затруднения, недоволството от демократичните институции и елити се държи по-скоро на недобрата работа на европейските политици, а не на пропаганда. Колежката Фитджерал, две минути. Живеем в епоха на дезинформацията, изправени сме пред информационна криза и пред криза на екосистем, екосистемата на информацията. Действително това носи огромни а, щети на политическите системи, на демокрацията и на изборите. В а, първото три месече на 2019 година са премахнати милиони фалшиви акаунти от а, социални медии като Facebook и Twitter – всички те са взимали участие в дезинформационни кампании. Фалшивите новини се разпространяват, а истинската журналистика страда. Експертните медии губят позиции, защото се опитват да, бъдат, да анализират, а не да осъждат. Клеветата не е нищо героично, Европейците разпознават заплахата от дезинформацията и искат да се задействаме. Според проучване на Европол, 83% от европейците намират дезинформацията за заплаха. Тоест, трябва наистина да се задействаме спешно. Ако не направим нищо, рискуваме устоите на демокрацията. Трябват ни бързи мерки, свързани с онлайн живота ни. Защото твърде време някои компании оперират безнаказано. Трябва да има кой да е отговорен за тази лавина от фалшиви новини. Трябва ни а, солидна система за киберсигурност, борба с а, фалшивите новини, а, сътрудничество с всички държави членки и факти. Защото в противен случай нашето, нашите закони се обесмислят а, нашите граждани не могат да вярват в нас като институция, включително и в нас самите. Затова нека този мандат да се опитаме действително да поставим тази тема като приоритетна. Благодаря. Благодаря колегата Лопес Агилар. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Юрова, Мнозина гласуваха във ваша подкрепа. Имаме високи очаквания към вас. Трябва да се възстанови социалната демокрация, да се отстояват европейските ценности, за които, ние отговаря, за които ви отговаряте във вашия ресор. На това пленарно заседание всички говорят за вмешателство в предизборните кампании. Искам да засегна случилото се в Испания заради участието на руски шпиони. които са част от звено 2551. И сред нас има разнобой. Някои са за популизма, някои са реакционистични настроени. Не е достатъчно да има само работна група. Това просто не е достатъчно по темата. От ключово значение е да имаме Европейска разузнавателна служба, която да защитава европейска демокрация. Няма нищо по-важно от защитата на европейската демокрация и ценности. Благодаря. Благодаря. Колегата, колежката Чех има думата за една минута. Благодаря за член 7 от правилника за действие. Хората не са съгласни. че Сорос е стои за това, че Унгария не иска да приема беженци. Това е всъщност посегателство върху сърцевината на Европейския съюз а, ние сме в война. За това говорят всичко. Ние се борим за истината, не нашата или тяхната истина, за обективни фактови и реалност и за а, а, здрав разум. И ние губим тази война. Ние границите между истина и неправда са размити, но въпросът е как да отстояваме нашата способност, нашата демокрация, нашата способност да отстояваме истината зависи от това. Европейския съюз трябва да бъде пионер в това отношение. Видях, Брексит ясно ни показа, че дезинформацията води до дезинтеграция. Нека не повтаряме историята. Сега колега колегата Кра за една минута. Благодаря, госпожо председател. Израсъл съм в комунистическата част на Германия. Спомням си учебници, където нещо ни обяснява, че Радио Риас или Свободна Европа се опитват да подкопаят демократичните процеси на социализма. Така че констатирам, че така идва, сякаш идвам от бъдещето, като слушам а, пред, идеите на европейско, на колежката Гипсън или предложението на Испания за Европейска разузнавателна служба. Колеги, това, че не ви хората се информират от обективни чуждестранни източници, защото ни им харесва вашата политика, защото установяват, че обществените радио и телевизионни станции не ги информират достатъчно. Кой може да обясни в публичните медии защо идва на власт Украина и как се стига до войната в източна Украина. Само теории на конспирацията. Демокрацията е и състезание на мнения, но нека не се опитваме с тайни служби да затворим устата на другите. Колегата Чернецки следва една минута. Благодаря много. Госпожо председател, госпожо комисар, това е вашето първо изявление след одобрението на новата комисия. Аз гласувах за. Вече за втори път. Желая ви всичко най-добро като комисар. Нека да ви кажа нещо. Трябва да се говори открито за външната намеса. Тя наистина е голям проблем. Е, макар, че ако загубиш изборите, е твърде лесно да търсиш причините другаде, а именно в външна намеса. Не можем да гледаме на проблема едностранчиво. Ако някой ми каже, че а, с Русия нямаме проблем, че имаме проблем с, с Стив, но не и с Владимир Владимирович, тогава оставам с впечатлението, че живеем в един а, виртуален свят и че а, Русия се намесва, но тя не е единствената, за която трябва да говорим. Благодаря, Арлукович. Колегата има една минута. Благодаря, дами и господа. Живеем в интересни и предизвикателни времена. Дестабилизацията на една държава сега не изисква инвазия с танкове. Тъй като живеем в интересни времена, трябва да се дадем сметка каква отговорност лежи на нашите плещи като политици. Аз съм лекар по образование, за това е много важно да се направи правилна диагностика на проблема. Бъдещето на нашите деца е в нашите ръце – в момента. Трябва да си дадем сметка, че дестабилизацията в Европейския съюз представлява голям интерес за другите големи сили по света. Няма нужда да се преоткрива топлата вода. Герасим, Герасимов, руснак, шеф на генералния щаб на Руската федерация в миналото – той представи доктрината Герасимов, в която има 7 точки. Стратегия как да се дестабилизира една държава. Номер 1. Социална дезинтеграция. Настройвате една група срещу друга. Втора точка от стратегията. Обесценка на елита. Заместване на сегашния елит с хора, които са по-лесни за манипулация. Номер три дестабилизация на администрацията. Не се ли случва точно това в нашите държави в момента? Номер 4. Централизация на властта. Трябва да се питаме сега властта не е ли централизирана в Европа? Пренаписването на историята, подмяната на исторически фигури и последната точка от стратегията е унищожаването на законността. Това не е ли наистина една ефикасна стратегия? Благодаря. Следва за една минута следва господин Зориньо Карлос. Благодаря много. Демокрацията е част от нашата ДНК. Ние дишаме чрез нея. Ние, това е основна опора за нашите избори в политиката, но днес сме изправени пред нова, нови заплахи в резултат от фалшиви новини, манипулирана информация, която променя контекста. И тук няма те, те не спират пред географските граници. Затова това е глобална битка. Цифровата грамотност е от основно значение да споделяме нашите ценности чрез Европейската цифрова програма. Е много важно. Нуждаем се от вътрешен етичен кодекс, повече от всякога, за да отстояваме европейската демокрация. Всеки гражданин е побързан отборник в тази битка. В противен случай ние ще отслабим нашата демокрация. Господин Тодораке, Драгош Тодораке има думата. Dragi Уважаеми господин председател, драги колеги, отговорността на онези, които подриват демокрацията чрез финансиране, трябва да бъде ясно заявена. Става дума за асиметрична агресия, Русия носи отговорност и ние трябва да реагираме политически. Това първо. Второ, става дума за отговорността на онези, които технически дават средствата за това техни, е, етичните кодекси за големите е, онлайн платформи не са достатъчни в направа сегашния си вид. Ако искаме от тях по-голяма прозрачност, това означава и отговорност. Трето, ние, европейските институции, носим отговорност. Ако се отнасяме сериозно към тези заплахи, се нуждаем и от средства да се борим с тях. Това е важно да намери място и в преговорите за новия бюджет. Колегата Медисън Як също за една минута. Е, Благодаря. Естествено, много важна тема. Намесата в изборите в нашите страни е нарушение и трябва да се третира като такова. Във връзка с Сиберсигурността трябва да се планират и прилагат политики. В момента обаче тази злоупотреба при лоши резултати в изборите трябва да прекрати, да, бъде, да се прекрати. Такива а, прояви а, вредят на нашата демокрация. Не бива да подценяваме същевременно реалната намеса. Защото много често а, определени страни биват обвинени и се възползват от такива твърдения. Благодаря. Господин е, Жофруа Дидие, имате думата. Господин председател, в този дебат не става въпрос да се пречи на ръководителите на чужда държава да представят своето виждане за света. Франсуа Оланд Вижте какво направи с бъдещия председател на САЩ, президент на САЩ през 2016 година. На Полша каза, че трябва по-добър ръководител. Съвсем нескромно. Политиците вече не могат да бъдат очаровани. Истинския въпрос е обаче характер на използваните средства. Днес някои чужди сили много добре разбраха, че половината от Европейците се информират по социалните мрежи само. Има алгоритми, ботове, изкуствен интелект. Много потребители на интернет в Европа, за съжаление, започват да вярват на анонимни източници, които насаждат език на омразата и разпространяват неверни факти. По Twitter повече от 65 000 русофонски акаунти публикуват информация на английски няколко седмици преди вота за Брексит с цел дестабилизация на Европа. Новата Европейска комисия, която между другото поздравявам, трябва да създаде програма за разкриване на съобщения, които идват от чужди сили, с цел да се обърне внимание на населението по социалните мрежи по време на предизборна кампания техническите средства за тази цел съществуват. Ролята на Европейския съюз е да бъде много по-офанзивен, да се бори срещу манипулаторите на техния собствен терен. Мисля, че можем да се борим цифрово срещу руските и американските интереси. Тоталитаризма е свързано с разликата между действителност и измислица. Само, че вмешателството не е измислица, трябва да предприемем реални мерки. Благодаря, госпожа Мария Грапини има думата. Благодаря, господин председател. Аз също поздравявам госпожа еврокомисаря за а, нейното преизбиране. Не за първи път говорим по тази тема. От 2015 година Европейския съюз се обяви против фалшивите новини. Половината държави членки от ОИСР където имаше избори през 2018 година, е, бяха обект на посекателства два пъти повече, отколкото през 15-та година. Говорим в епохата на социалните мрежи и е, избирателите са обект на такива посекателства. Знаем какво става и в моята собствена страна. Влиянията от чужбина се опитват да променят нагласите и умонастроенията на избирателите трябва да избегнем е, подобен хаос, да вземаме решение и Европейския парламент вече има резолюция по този въпрос. Чакаме предложение за решение от Европейската комисия и мисля, че се нуждаем от конкретни мерки за премахване на дезинформацията по време на избори във всяка страна. Госпожа фон Визе Ирина, госпожа Ирина фон Визе има думата. You, Благодаря, господин председател. Комисар Юрова, въпреки, че знаем, че е имало голяма чужда намеса в референдума за Брексит през 2016, Великобритания не успява да предпази своите граждани от подобни атаки. Експерти предупреждават, че Великобритания е уязвима и то най-вече от страна на а, хора като господин а, Путин и господин Тръмп, а, които а, се намесват по начин, който отслабва а, Великобритания. Необходимо е веднага да реагираме. Предходни правителства имаха планове за по-добра прозрачност и за борба с намесата в изборите, но нищо реално не се е случило. Борис Джонсън вреди на нашия интегритет и подкопава нашата демокрация. Защо? Защото разследването на този проблем повдига неудобни въпроси, свързани с легалността на референдума. За това ли той отказва да разкрие резултатите от доклада за руската намеса? Необходимо е вече да изобличим Борис Джонсън и да дадем на жителите на Великобритания това, от което те имат нужда. Благодаря. Благодаря. Госпожа Матилда има думата. Макар и този дебат да хува Русия, искам да осъдя места на Турция. Тя не крие своите амбиции, които изобщо не са приятелски. Действията на Турция в Кипър показват истинското лице на тази държава. Шантажа с мигрантите също означава, че това е натиск, който не трябва да търпим. Германия, Холандия попречиха на турски министри да водят кампании на техна територия, което много разгневи местната диаспора. Това е една запраха от демографско покоряване. Във Франция имаше 68 кандидатури от ислямски партии, които искат Турция да има по-силни позиции в Европа, да има вмешателство в пресата. Имаше атака в будка за продажба на вестници. Относно образованието чисто вътрешна тема, имаше вмешателство от министър от Турция. Списъка е неизчерпаем. Турция се извършва внимателство и мечта е за отоманска власт, както е било преди един век. Мисля, че не трябва да забравяме от това, което ни напомнят обстоятелствата. Благодаря, госпожа Бенюмея Изабел. Благодаря, господин председател. Разликата между диктатура и демокрация се състои в свободния избор за да, изби, да избере гражданина кой да го управлява. Това е едно от най-важните техни достояния. Като испанка това ми е до болка познато. И тук е, става дума за своб... упражняване на правото на свободен избор. И трябва да ви кажа, че в Навара и в страната на баските хората така се изправиха срещу тероризма, които се опитваха да се преборят чрез терористични мерки. Един от техните водачи, Фернандо Дерена, бе осъден като представител на ЕТА, а сега е, е депутат. Заплахата отвън е сериозна. Вмешателството в изборите е един, едно от средствата на авторитарните и популистските режими. Съществува световна заплаха. Вмешателства, в, както случай в Брексита, в изборите във Франция и в Испания през 2017 година при изборите в Каталуния. Разбира се, атаки ще има срещу посегателства срещу нашата свобода и стабилност. Някои са ясно видими, други не толкова, но всички посягат на нашето единство. Те искат да ни отслабят и дестабилизират. Затова трябва да реагираме без бавене трябва нуждаем се от повече средства, за да проследим начина по който действат противниците. Нуждаем се от съвместни разследвания, за да се преборим заедно с тези врагове. Нуждаем се от институции, гарантиращи честните избори. Нуждаем се и от съответно образование, за да изградим свободни граждани. Изборите трябва да бъдат без вмешателство. Става дума за доверието в нас самите. Благодаря, казва председател господин Глюксман. За пореден път обсъждаме намесата на външни сили в нашите избори. Този път е поискане на британските приятели. Преди това беше поискане на италианците – и нещата продължават така. Какво ще направим? Пет години ще се оплакваме ли, че Путин манипулира нашата изборна система? Пет години ли ще бълваме резолюции, лишени от смисъл? Ние предложихме анкетна комисия, която да отговаря за вмешателството и за установяването на инструментариум за борба с него. Само, че вие не гласувахте за тази комисия. Забавяте нашите усилия. Ако гледаме сериозно, трябва да спрем да обсъждаме външната намеса и трябва да действаме. Да създадем анкетната комисия, която да даде препоръки за защита на демокрацията. Да действаме, защото нашите противници не чакат ние да се събудим и да се задействаме. Merci. Благодаря. Госпожа Наоми Лонг има думата. Госпожа Лонг, тук ли сте? Благодаря. По средата на изборната кампания сме в Великобритания и обсъждаме намесата от чужди сили. А, Надявам се, че сме си извлякли полки във връзка с референдума, но виждаме как мръсни пари продължават да проникват в Ирландия и в Великобритания. Все още обаче не знаем подробностите. В Великобритания не знаем до каква степен руснаците са се а, намесили, тъй като Борис Джонсън отказва да а, оповести резултатите от доклада за руската намеса в референдума. Живеем в цифрова епоха и сме непрекъснато подложени на пропаганда и на кампании, включително и такива режисирани от отвъд океана. Дори и самия основател на интернет призова за действия. Но не бива а, да пренебрегваме ефекта, по който това изкривява нашата демокрация. В Ирландия това въжи с пълна сила. Трябва да продължим да защитаваме основите на нашата демокрация. Благодаря. Благодаря, господин Пол чак. Има две минути. Благодаря за заплахите за нашата демокрация и избори е изключително сериозна и разбира се, тези явления не са нови, но въпросът е с какви средства разполагаме, защото до сега загубихме някои битки, визирам Брексит и се питам е, дали това следва да е образец. Е, британската демокрация загуби битката, което кара определени лидери да мислят за общо европейски действия. Обръщам се към комисията. Наясно сме, че достоинствата на демокрацията се крият в свободните избори, които се провеждат редовно. Това е изключително голяма ценност, но това е само върха на айсберга. Има вмешателства, изхождащи от Русия, Китай и други източници. Наясно сме с това. Средствата на Русия се крият в лъжи, дезинформация, фалшиви новини които имат за цел да дезинтегрират нашето общество. Тук вече се спомена други примери. Аз искам да спомена Чешката република и доклада на силите за сигурност, които констатират, че Русия влияе на всички нива на правителството, упражнявайки економически и военен натиск разчитайки на слабостите на демократичния процес, като да речем дълъг законодателен процес и бюрократични действия. Мисля, че не е достатъчно да действаме по-отделно. Нуждаем се от общо европейски действия. Председателят благодаря господин Симончевич. Благодаря, господин председател. Каква е разликата между последните действия по намеса в демократични процедури и вмешателството във вътрешната политика на други държави? Заради новите средства за комуникация е възможно да се стигне до широка аудитория, като им се изпраща фалшиви новини и сугестивни коментари, без да се разкриват авторите. Така получателите се лишават от възможност да проучат истинността на новините. За съжаление, най-лошото те първа предстои и то скоро. Революцията за изкуствения интелект разкрива безгранични възможности за така наречените дълбоки фалшиви новини. Гласоподавателите в държави ще бъдат напълно дезориентирани. Демокрацията, изложена на риски, трябва да се защити. Парламента има специален мандат и отговорност в това отношение. Той трябва да се въоръжи с нови инструменти, за да изпълнява своята роля. Благодаря. Благодаря. Колегата Аустревичус има думата. Господин председател, госпожо комисар, колеги, в музея на европейската история се разказва за мита за отвличането и изкушението на Европа от страна на един бял бик. Опасявам се, че в днешно време Европейския съюз е изправен пред същото такова изпитание, само че вместо един очарователен бог, ние сме жертва на интернет тролове. Благодарение на съвременните технологии, те дори няма нужда да пресичат физически граници. Това подкопава устоите на нашата демокрация и нашите ценности. Трябва заедно да се изправим и да се преборим с този феномен гражданското общество и журналистите винаги са първи и най-ефективни в изобличаването на дезинформацията и в подкрепата на по-гъвкавите общества. Колеги, необходимо е да реагираме и да а, приложим всичко, което се прилага в тази резолюция. Благодаря ви. Благодаря, колегата Милан Звер. Две минути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 Уважаеми колеги, голяма вероятност е да станем жертва на пропагандата, разрушаваща инфраструктура и настроваща на хора един срещу друго и дори е, изнася онлайн резултатите от изборите. Е, целите на два, вой, тези войни от 21 век е, посягат не само на правителствени и международни организации, но и беззащитни Люди, те не действат сами. Кибервойната означава, че много често и в играта участват компютърни специалисти и това може да доведе до много сериозни последствия. Русия води кибервойна срещу Европейския съюз в които, които, който Европейския съюз не им допада заради декадентския си начин на живот. Вмешателство имаше и в рефер... референдума за Брексит и в европейски избори. Това се доказва от конкретни документи, включително и за изборите в САЩ. Но САЩ не ме притесняват те предприеха своите собствени действия. Тревожа се за Европа. Мисля, че сме закъснели, за да обезпечим нашите институции и избори. А, рисковете и заплахите нарастват като качество и количество, но се радвам, че новоизбрания председател на Европейската комисия, госпожа фон дер Лайен, е наясно по това. Днес чухме от нея, че ще Европа ще даде координиран отговор. Бих предпочела единен отговор, но все пак и това е начало. Госпожа Добрев има думата. Господин председател, през 20 век бяха използвани инструменти на демокрацията. Диктатурите винаги свършват трагично. С края на този период на 20 век, днес през 21 век, говорим за свобода на изразяването, сакралната свобода на изразяването – ние я използваме е, за да се атакува демокрацията и свободата в Европа. Ясно е, че Русия се опитва да се намесва в Европа. Това е нейната цел. Тя иска да попречи на една силна Европа. Русия използва помощта на екстремните партии в е, Италия, Франция, Австрия и Обединеното кралство. И лошото е, че Унгария, моята лична държава, също подпомага в тази област. Трябва да се действа смело и решително. Благодаря, господин Айопс, за една минута. Е, е Уважаеми господин председател, госпожо еврокомисар Юрова, когато заставаме срещу дезинформацията и манипулациите, не е достатъчно да приемаме закони. Нуждаем се от демократични технологии, които са по-ефективни от средствата, използвани от Китай и Русия, за да не допуснем подкуп подкопаване на нашите ценности а, така наречените big fakes с, с изкуствен, постиган с изкуствен интелект а, и посяга на нашите демократични общества, това са оръжията на нашите е, противници. Нуждаем се от още по-силни средства, за да се преборим с тях и да защитим нашите съграждани. Но това предполага инвестиции, включително в Цифрова Европа, Европа Хоризонт 2020 и Фонд за отбрана на Европа. И трябва да прокламираме истината чрез качествени медии. Благодаря, казва председателя. Господин Брандо Бенифей. Благодаря, господин председател. Отново и отново виждаме сериозна намеса в вътрешните работи на определени страни отвън. А списъкът е дълъг. Кеймридж Аналитика през 2016 година случаи подкрепа от австрийски банки, италиански партии и така нататък. Борис Джонсън реши да блокира резултатите от едно дълго разследване за руската намеса в Великобритания. Но наш дълг е да защитим демокрацията и Европейския съюз. Това е хибридна заплаха, която наистина ни излага на риск. Това е нещо, срещу което трябва да се изправи Европейския парламент. На 18 октомври миналата година гласувахме с мнозинство на резолюция, според която имаме нужда от нови инструменти. Кой гласува против? Салвини, Найжел Фараш и техните хора и така нататък. Изненада ли е това за някои? Не. Госпожа Газарунтунда. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, нуждаем се от специална комисия, която да проучва намесата и дезинформацията. Така ще се обединят всички данни, за да можем да защитим Европа. Имаше руска намеса в Каталуния, в опит да се отслаби Испания. Има съдебно производство, което доказва това. Тази седмица един шпионен от елитно руско звено е дошъл в Испания през 2016 тогава първата публикация за Каталуния от Кремъл Карлос Пуичдемон ще работи с Русия ще има сътрудничество, защото се смята, че чрез ослабването на Испания ще се отслаби целия съюз, всички наши демокрации. Ето защо, госпожо комисар, трябва да положим максимални усилия и да създаде тази специална анкетна комисия, която ще ни помогне да защитим устоите на демокрацията. Благодаря. Благодаря много. Госпожо, колежки Таня Файон има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, Съгласно нашата резолюция, Европейския съюз успешно е приложил редица мерки за прекратяване и ограничаване на чуждото вмешателство в европейски избори през 2019 година. Е, за, предлагам Европейската комисия незабавно да се заеме с тези, тази информация и да ги прехвърли на национално ниво. Защото в редица държави членки през следващата година предстоят избори на много места. И като говорим за Русия, нека не губим от поглед действията на други страни. Аз съм притеснена от, зависимостта на Европейския съюз от чужди технологии и софтуер. Нека разработим собствени средства, ако искаме да бъдем водеща демокрация. Сред тази дезинформация и фалшиви новини приканвам колегите да обърнем внимание на значението на качествената журналистика. Благодаря, господин Шмечка. Благодаря. Ще се изкажа на словашки. Не мисля, че има смисъл да обсъждаме как обективните и честни избори са основа на демокрацията. Проблема е външната намеса, разбира се, защото в последствие решенията на избраните правителства се поставят под въпрос. А, говорим за а, фалшиви новини и така нататък, но най-вече говорим за финансиране на политически партии отвън това, което трябва да се случи, което много пъти сме дискутирани, е да засилим а, борбата с а, механизми за ранно предупреждение, с повече инвестиции в киберсигурност. Трябва да внимаваме да не излагаме на риск това, което искаме да предпазим. А, трябва да действаме заедно, защото атаката срещу изборите в една държава означава атака срещу Европейския съюз като цяло. Благодаря колегата Майо Франче, Пьер Франческо Майорин. Грация, президенте. Вивямо Одже Бенери. Благодаря, господин председател. Не трябва да забравяме, че живеем в едни зрели демокрации, предпоставка за изграждането на мир и за зачитането на човешките същества, гражданите. Но тези зрели демокрации могат да се окажат доста крехки, заради атаките, на които са изложени дезинформация по социалните мрежи, външно финансиране, най-различни опасности, които могат да се засилят и размножат. Подобна намеса е в полза на сили, които имат една цел – да унищожат Европа, нашия общ дом. Ние трябва да реагираме. Има мнозина области за действие. Матео Салвини. Помислете си за неговото срамно поведение. Той нямаше коража да заяви нещо публично за връзките си с Русия. Това те първа трябва да се проучи. Благодаря. Е, господин Коваржик е последния от записалите се изказващи се евродепутати. Благодаря, господин председател, госпожо заместник председател. На първо място поздравление и на добър час за вашата, вашето поприще. Е, демокрацията е крехко достояние. 30 годишнината на нежната революция за пореден път ни го напомня. Трябва да бдим за чужди вмешателства под подкопаващи нашите избори и основно свободните демократични избори. Трябва да, да се опитва да, да, да се преборим и с заплахата използва, на, чуж, на чужди сили да използват хора на място. Да, ние трябва да разработим своите средства, постигайки обаче баланси в, между средства и а, сигурност. Така че не трябва да допускаме в чуждо вмешателство. За това трябва да използваме подходящи средства и да действаме, за да, увели... да повишим доверието в нашите демократични общества, правителствата, медиите и в самите граждани. Благодаря. Председателят, благодаря. Това е края на дебата. А сега, е, поздравявайки преизбраната комисарка Юрова, и давам думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, вашите поздравления само ми напомниха колко силно и отговорна ще трябва да бъда. Действително, Дебатът показа колко важна и направо екзистенциална е темата за Европейския съюз. Така е, заобиколени сме от действащи а, лица, които действат на принципа колкото по-зле сме, толкова по-добре. Извлякли сме си полки в това отношение, особено в бившите комунистически страни, където в една от които аз съм а, живяла половината си живот. Били сме обливани от пропаганда, а, режисирана от Кремлин ежедневно. И именно за това а, смятам, че въпросът беше важно да се обсъди във връзка с руската пропаганда в Европейския съюз. Нямаме а, проблем единствено с външните а, намеси. Имаме доста активни действащи лица и в рамките на собствените си граници, за които трябва да се погрижим. Учим се от миналото. Вие споменахте определени а, случаи с избори в предходни години – Искаме да заявим ясно, няма да останем пасивни, ще продължим усилията си, ще надградим инициативите, плановете за действие, свързани с избори. И ще продължим да работим и да си сътрудничим с платформите – които спазват кодекс на поведение по отношение на дезинформацията. А дебата, дебатът също така показа къде все още имаме пропуски. Продължаваме да работим по отношение на незаконното съдържание. Като казвам нелегално, казвам такова, което а, а, е незаконно според нашето законодателство. Става дума за порнография, за а, езика на омразата и така нататък. Какво а, смятам аз? Това, което е забранено в реалния свят, трябва да бъде забранено и в а, виртуалния. И както в реалния, така и в виртуалния трябва да има наказание. Необходимо е да има прокурори, които да преследват такива случаи, когато те биват засечени – Говоря за незаконно съдържание онлайн. При дезинформацията ситуацията е малко по-трудна, тъй като не можем да кажем дали това е незаконно съдържание. Лъжите е, по дефиниция не са забранени от е, законодателството. Същевременно, такъв тип лъжи и дезинформация могат да бъдат третирани като опасни Работим по дезинформацията в правната рамка, свързана с борбата с кибератаки. Необходима ни е дефиниция за дезинформацията, така че да можем да съсредоточим усилията си. И предлагаме следната а, формулировка. Опровержима и проверима автентичност на информация. Такава, която може да причини щети на обществото. А, важно е да а, се споменава а, това дали може да се провери съответният факт. Важно е да говорим за а, доказани лъжи, за да можем да се борим с тях.